Allow me to declare the meeting open. Откривам заседанието. Аз съм Паул Шмидт, първи заместник е, председател на Комисията по културата в предишния мандат. Искам да напомня на депутатите, че това заседание се предава на живо по интернета. Целта на заседанието е, е да се формира бюрото на комисията да се избере председател и заместни председатели, съгласно член 191 от правилника. Първо трябва да изберем председател, след това един след друг да изберем четиримата му заместници. Преминаваме към точка 2 от дневния ред – избор на председател. Първо искам а, да се уверим, че имаме кворум, т.е. една четвърт от а, депутатите трябва да присъстват. Моля да вдигнете ръка, ако сте пълноправен член на комисията или заместник член на комисията. Имаме нужния кворум. Сега искам а, да помоля да направите предложения за председател. Моля да се представите. Марко Скудрия. Госпожа Паркър предлагам за председател. Is there any other nomination? Има ли други предложения? Ако няма, Считаме, че имаме една кандидатура и считам, че можем да обявим госпожа Пак за председател чрез аплодисменти. Госпожо Пак, искам най-сърдечно да ви поздравя с избора и да ви помоля да заемете председателското място. bedanke mich. Аз благодаря на колегите. Благодаря на колегите. Толкова пълна не е била залата на нашите заседания на културната комисия. Много се радвам, че ми гласувахте доверие. Аз работя в комисията от 20 години и 17 години съм координаторка от ЕНП. Така че ми е малко трудно от гледната точка на координаторите да погледна да заема това председателско място, където трябва човек да бъде обективен и да не взема страна. Но ще се постарая, защото ние в нашата комисия по култура става дума именно за едно култивирано сътрудничество. И така, придвижваме се към втора точка от днева, дневния ред. Избирането, избора на първия съместник-председател. Има кворум, както разбрахме. Имаме кандидат. Моля, назовете името. Това е една дама. Моля. Имате думата. Мадам ла президент, je vous félicite d'ailleurs pour votre... Госпожо председател, поздравявам и за избора. Госпожи и господа депутати, от името на Зелените бих искала да представя кандидатурата на госпожа Трупел – за поста първи подпредседател на комисията. През последните пет години тя е била член на комисията и се ангажира да отстоява Европа на културното многообразие, както и една Европа на знанията близо до гражданите кандидатката се е занимавала с аудиовизуалните и бюджетните въпроси в областта на културата Извинявам се от на име, тя е възпрепятствана да присъства на днешното заседание, но аз съм убедена, че ще бъде отличен подпредседател на Комисията култура и образование. Благодаря. Искам да добавя нещо към това предложение. Аз обещах на Хелга Трюпел, че е, ще обясня нейното отсъствие. Дъщеря е и мъжът и са били в на един остров в Гърция. Дъщерята е се разболяла и за това сега е в болница. Мисля, че всички имаме разбиране към това. Искам да подчертая това, което каза нашата колега. Хелга много добре работи през последните години за всички нас и аз наистина ще се радвам, ако вие подкрепите нейната кандидатура. Има ли друго предложение? Няма тогава моля за аплодисменти и потвърждение на тази кандидатура. Благодаря ви. И така преминаваме към избора на втория заместник-председател. Значи, все още имаме кворум и ви питам, кой кого предлага. Моля, Хано. Kiitoksia, Doris, ja onnittelut. Благодаря, Дорис. И поздравления. Бих искал да предложа Димо Сойни, депутат от Финландия, с когото съм работен в Финландския парламент, в Комисията по външни отношения и в Комисията по европейските въпроси в Финландския парламент. Читам, че той е конструктивна личност и предлагам неговата кандидатура за втори заместник-председател. Благодаря. Това е колега от Финландия, колегата Сони. Има ли други предложения? Няма. Да. Мария, моля. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да преминем към гласуване на кандидатурата, която току-що беше предложена. И е, фракцион. Е, имаме, е, ако съм разбрала правилно, искаме да имаме предложение да гласуваме електронно или с ръка, стигане на ръка. Иска ли някой тайно гласуване? Не, не. Тогава искам да попитам, кой, е, кой подкрепя кандидатурата на господин Суини? Надявах се, че няма да забележите пропуска ми. Но, Мария, е, сега, значи, всъщност трябва да гласуваме тайно и ще помоля дамите и господата от секретарията да ви раздадат беле, е, лищата. Кой ще ни помага, дали просто да посоча имена? Wenn wir schon eine geheime Abstimmung след като ще гласуваме тайно, моля колегата Суини да се представи. Мистер Суини. Господин Суини, моля имате думата. Hyvät Госпожо председател, колеги, аз съм новоизбран депутат на Европейския парламент. 12 години съм бил председател на моята партия. Член съм на финландския парламент от два мандата. Участвал съм в работата на Комисията по европейските въпроси. Занимавам се с, местно самоуправление, с управление на училища. Имам две деца на ученическа възраст. Работил съм в младежки организации, културни организации. Играл съм футбол. Дори съм се занимавал като аматьор и с драматургия. Имам значителен политически опит – Имам а, доста силни политически убеждения, но това е нещо обичайно за хората, които се занимават с а, политиката. Аз а, зачитам демокрацията, нейните правила. Като представител на малка страна, на малък регион, аз се радвам, че съм член на тази комисия, защото искам малките страни и региони да бъдат забелязвани. Благодаря. Аз изтеглих два имена. Вадим Тодор Корнелия. Тук ли е? Да или не? Не е тук. Добре. И Ема Миклакен. Вие сте тук. И тогава трябва да изтегля още едно име. Емил Стоянов, да. тях ли? Е, господин Стоянов и госпожа Миклакин. Моля, елате. Елате и моля ви, помагайте при тайното гласуване. И така, имаме една кандидатура, господин Сони. Може да използвате лищетата, като напишете да, не или напишете съответно името. Да или господин Сони, това означава, че подкрепяте кандидатурата. Ако напишете не или предадете прасно лище, това означава, че сте против. Откриваме гласуването. Мадам Ора. Госпожо Ора. Фелиситацион. Благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към поздравленията за вашето избиране. Просто бих искала да се уверя, че както и тук, както и другите комисии, и тук подгласниците имат право да гласуват на учредителното заседание. На другите гласувахме. Госпожа Морин, при координаторите само при избора на координаторите, е, пълноправните членове и заместниците имат пълно, е, еднакво право. При комисиите това са само членовете и ако един член не присъства, той може да бъде заместен от някого други го. А сега мога да искам да помоля Алам Маджи Кристияно. Моля, елате. Напред и гласувайте.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 да дойде да гласува, ще гласувате по азбучен ред. Мария Кочет, моля, елате и гласувайте. Аля, Ден Бадия. Малика Бенараб. Малика Бенарапато. Лота Биски. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Marie Honeyball. Surin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Crisula Tagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt.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 Doris Pack. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme abzugeben? Можехте ли всички да гласувате? Тогава приключваме с гласуването, а сега ще прекъснем заседанието, докато се преброят гласовете. И така може да започнем с засед... да продължим с заседанието. Имам резултата. Резултата. Ако ви интересува, моля да слушате. Тридесет и един са двадесет и трима 23 са валидните бюлетини. Останалите са невалидни. Нужното мнозинство е 12. Господин Слони получи 14 гласа за и е избран за втори заместник председател. Той има абсолютно мнозинство на подадените гласове. Моля да заемете мястото си. Сега преминаваме към следващият кръг. So. Третия заместник председател. Все още имаме кворум. Никой не ни е напуснал, доколкото можах да забележа. Искам да ви помоля да предложите трети заместник председател. Моля. Euh, Госпожо председател, бих искала да се присъединя към колегите си и поздравили ви за избирането на поста. Поздравявам вече избраните подпредседатели. А от името на Обединената левица бих искала да представя кандидатурата на господин Лотар Биски, нашия председател на групата. Той е ново избран за член на Европейския парламент, но повече от 15 години е германски депутат в Бундестага, член на Комисията по културата, а по-рано в продължение на години е бил високо уважаван преподавател в Германия по средства за масово осведомяване и кинематография. Мисля, че той би бил един достоен заместник-председател. Благодаря много. Искам да поздравя Сойни. Надявам се, че социалистите няма да решат сега да преминем пак към гласуване. Беше постигнато пакетно споразумение. Ние ще подкрепим Биски. Европа е континент на многообразието. Ние трябва също да спазваме и споразуменията, които сме постигнали. Надявам се, че социалистите в комисията по културата ще зачитат културното многообразие на Европа. Аз подкрепям господин Биски. Благодаря. Моля Мария да видим какво предложение ще направи Мария. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Ние винаги подкрепяме многообразието в нашата група. Ние поискахме да се гласува за предишният кандидата за заместник председател, не по лични съображения, ние не го познаваме, но моята група е група, която едва ли може да наречете антиевропейска. И сега обаче ние ще се съобразим с избора, който беше направен сега, както и с всички останали решения, които се вземат от този парламент. И така, ако няма други предложения, освен кандидатурата на господин Биски, предлагам да го изберем чрез аплодисменти. Е, Сърдечни поздравления, господин колега. Моля, елате напред и вземете мястото си. Сега ще изберем четвъртия заместник председател. Все още имаме кворум. И сега. Моля, е, направете предложение. Хан, да, може ще направиш предложение. Благодаря, госпожа. Благодаря, Дорис. Госпожа председател, отново вземам думата. Без Алде едва ли ще постигнете толкова добър екип. Ние предлагаме Лука Гард, който се занимава с медиите. Той е от Дания. Има ли други предложения? Явно няма тогава искам да ви помоля за вашата подкрепа. Und darf Herrn Моля новоизбраният заместник председател да заеме мястото си отпред. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben das äh, Büro jetzt Уважаеми колеги, сега имаме вече конституираното бюро. Искам да ви кажа, че до мен седят хората, които, от които имаме нужда. Те ще ни помагат в нашата работа. Е, шефът на секретарията е Стивен Солта, а до него седят господин Найтът и, и до него Крис Кайнар. Това са тримата господа, които ще ви помагат и на вас при изготвянето на вашите доклади освен вашите сътрудници, естествено. И освен това имаме и много други секретари, секретарки и сътрудници. А, последствие ще се опознаем на чаша вино. А сега преминаваме към следващата точка, а именно темата за бюджета. Съжалявам много, че днеска трябва да ви принудим да вземете решение – но през миналия мандат обсъждахме бюджета и през септември трябваше да гласуваме измененията. Трябва да гласуваме измененията през септември, за да може е, те да бъдат взети предвид при формирането на бюджета на парламента. И така сега трябва да уточним кой ще бъде докладчика за бюджета и трябва да обсъдим как ще процедираме с измененията. Много искам да ви помоля да последвате моето предложение, а именно колегата Хелга Трупел и е заместник-председателката на комисията да бъде докладчик по бюджета. До момента тя е била докладчик по бюджета, тя е много компетентна и би било разумно да я уточним, да я е, номинираме за докладчик по бюджета. Ако няма никой нищо против, приемам, че тя ще остане докладчик. Вторник, утре, може да направите предложение. Утре ще получите предложение. Как ще процедираме с измененията? Това е предложение от съвета. Ние може да, го, да ги променяме. Може да променяме те, това предложение, но на 31 юли изтича крайния срок за евентуални изменения. Тоест до този срок и вие като членове на или заместник членове на комисията може да направите предложение за изменение на предложението, но до 31 юли. Това са нашите граници поради превода, който трябва да бъде направен на измененията. Просто ако усетите потребност да направите предложение за изменение, направете го, моля, най-добре още тази седмица. Но който обаче, на когото му хрумне предложение в последствие, тогава естествено ще се опитаме да оточним нов крайен срок, който, което предложение обаче няма да може да бъде преведено и то трябва да бъде или на английски, или на френски. Е, тази да, дата ще бъде оточнена. Може би в средата на август ще поставим крайния срок а, за тези от вас, които в последствие се сетят за някакво изменение. Естествено, ние имаме определен бюджет и в рамките на този бюджет трябва да се движим и, както казах, на английски или френски трябва да е това предложение. Но моето желание и моята молба към вас е да спазите крайния срок 31 юли 12 часа на обята да дадете вашите предложения за изменение. През септември, на 2 и 3 септември ще имаме заседание и на това заседание, заседание ще обсъждаме е, доклада на госпожа Трупел и предложението на съвета. И тогава може да говорим за предложението на госпожа Тръпъл. До 11 септември 12 часа може да правите предложение за изменението по доклада на госпожа Тръпъл. Тоест имате две възможности да предложите на нашето внимание вашите идеи. Е, госпожа Тръпъл доклада на госпожа Тръпъл ще бъде гласуван през октомври на нашата сесия. Ясно ли стана за всички? Тогава ви благодаря. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Трюпел ми съобщи, че с удоволствие ще се заеме с доклада и съкръщенията, защото именно за съкръщения става дума, предложени от съвета в нашата област. Тези съкръщения, които е предприел съвета, тези съкръщения ще бъдат обсъдени от нея, ще бъдат предложени за отхвърляне. Тоест, вие може да подкрепите нейното намерение да бъдат оттеглени тези съкръщения. Сега, ако имате е, въпроси за техникалиите, технически как да е, процедирате по-нататък, може да се обърнете към моите колеги от тясно от ясната ми страна. Комисията иска ли да каже нещо? Господин Науц ли е- ще говори от името на комисията? Господин Науц, имате думата. Може би може да се представите, за, да, за нашите нови колеги. Добър ден. For economic, for, uh, education and culture, sorry. Аз отговарям за бюджета в uh, дирекцията, от която съм. Както каза госпожа Пак, съветът, както обикновено, направи редица предложения за намаляване на някои от бюджетните линии в сравнение с това, което беше предложено от комисията. Искам да ви запозная накратко с тези съкръщения на средствата, които бяха предложени. Можем да ги разделим на три групи. Първата група се отнася до програмата, която е в сътрудничество с САЩ и Канада. Имаме споразумение за сътрудничество в сферата на образованието с тези страни. През последните няколко години имахме и някои проблеми с прилагането на тези програми по тези бюджетни линии. Но с промяната в САЩ с избора на нов президент има значително подобряване през тази година и има много по-силно желание за сътрудничество. Този тип а, в САЩ е, можем да кажем същото и за Канада. И се надяваме, че през тази година ще има значително подобряване на изпълнението. Тази бюджетна линия също се а, съфинансира. всяко от страните допринася 50%. Намалението, което се предлага от съвета, ако остане, по същество това ще означава, че отново ще настъпи застой в реализирането на програмата. Затова трябва да се въздържим и да ни подкрепим приложението на съвета. Вторият въпрос е нещо, което е доста традиционно. Това са административните кредити от различни програми. Програмата а, гражданство, култура, програмата за обучение през целия живот, а, също бюджета, който е необходим а, за нашата агенция, която се занимава с администрирането. Това е традиционното предложение на съвета и обикновено се отвърля от вашата комисия за плащанията. Ние сме предвидели реалистично потребностите. Ние увеличихме кредитите за администрация в процентно изражение, което е по-малко от увеличението в бюджета, така че мисля, че ние бяхме доста реалистични. Това не е някакво прекомерно искане и ви моля да го подкрепите. И третия последен въпрос се отнася до програмата за посещение. Това е програма, според която ние приемаме посетители от цяла Европа. Тя се реализира от няколко години. Следващата година искаме да изправяме посещение на ученици, разбира се, тези, които са в по-горните класове на средното училище. Искаме да реализираме някои пилотни а, проекти, в които ще бъдат някъде на стоеност 300 000 евро, които обаче съвета иска да бъдат съкратени, въпреки че това са дребни суми. И ви моля за вашата подкрепа. Това беше всичко. Благодаря. Благодаря, господин Наутс. Други коментари? Мадам Чеп, Госпожо председател, гледам редовете на бюджет. Може би е, не разбирам всичко. Виждам намаление от 6 милиона на милион и половина и единственото, което виждам е спорт. Значи подготвителни действия за спорт. Ако бъде прият и влезе в сила Лисабонския договор, тази комисия ще отговаря за спорта. И Комисията наистина ли предлага комисията да намали 80, към 85% бюджета си, до 85% в момента, в който Лисабонския договор предстои да влезе в сила. И за развитието на спорта нормите са формулирани императивно. Ако действително спорта стане основна дейност в нашата работа, тогава това намаление ще предотврати всяко прогресивно развитие, защото в Ирландия имаме такива сфери, където можем да утвърждаваме спорта и освен това, което е предвидено за социалното, здравното, културното значение на спорта в Бялата книга, мисля, че би трябвало да се ориентираме към повишение и то голямо повишение на бюджета, а не да намаляваме до 85%. Благодаря. А, ние не искаме да обсъждаме бюджета. Това ще направим през септември, но госпожа Трюпел именно за това ще се бори да, а, да не се прилагат съкръщенията. И именно това ще бъде един от фокусите на нейния доклад да се подкрепи спорта. Спорта никога не е е бил приоритет за съвета, но ние ще се опитаме да защитим нашата позиция. Благодаря. Благодаря на е, всички онези от вас, които са се е, ангажирали много в областта на спорта. Нека така продължим и в бъдеще. А сега да видим това, което имате във вашите документи. Най-напред, моля, трябва да си вземете документите. Става дума за един е, документ за нещо, което става за първи път, за един център на гъвкавост е, от това е, би било много полезно за всички нас, защото така повечето от вас ще знаят как се процедира в нашата комисия. Има много практически аспекти, които са осветлени и има голям списък от много полезни контакти. И на второ място искам да ви помоля да погледнете календара за 2009 година. Е, ние вече сме уточнили мероприятията и календара, но тогава все още бяхме в е, стария парламент. Искам да ви помоля да се запознаете с този списък на заседанията, така както са оточнени, защото ако започнем да правим промени сега, е, това до никъде няма да доведе и за това моля, съобразете се с списъка, който сме направили до момента. Колега, имате думата. Осервационе sul, Само едно наблюдение по календара. Тук е казано 9, 9 ноември. Както вие знаете по-добре от мен, това е 21-та годишнина на отпадането на Берлинската стена. И предполагам, че в много страни, може би и тук, ще има специални събития, възпоменателни по отношение на тази, дет, което, на тази дата, което означава, че голяма част от членовете на комисията може би няма да бъдат тук. Възможно ли е това заседание да се отложи за 10 или 11? Защото е, датата 9 е много важна за всички нас, за Европа и смятам, че ние трябва да й отдадем дължимото уважение. Да, аз много добре разбирам, особено като германка, този аргумент и ако никой няма против едно такова изменение, т.е. да го отложим на 10 и 11, ще се опитаме. Не знаем дали това ще стане. Става дума за различни капацитети, е, включително превод и зали. А сега имаме въпрос от господин Борис. Так се склада, че 11 листопада е Święto е, Народове Polskie. Не, не, въпрос е предложение. 11 ноември е националният празник на Полша. Така че може би и тази дата е добре да избегнем. Да, господин колега. А проблемът е, че ние винаги имаме национални празници, а трябва да работим. А пък на 14 юли също работихме в Страсбург. 9 е, ноември това е нещо много особено, защото е 20 годишнина. А следващата година няма да се съобразим с това. Аз ще се опитам да направя каквото мога, но ако ви отсъствате, ще бъдете извинен. Аз разбирам вашия аргумент. Господин Мартин, благодаря, госпожо председател. Искам е, да попитам нещо, което ни интересува като нови членове. Е, кога са по принцип заседанията на дали по-скоро понеделник и вторник или по-скоро четвъртъците, а, за да може да планираме първото полугодие на 2010 година. Аз също съм принадлежа към онези, които смятат, че колкото по-бързо се организираме, толкова по-добре. Нямаме преференции, казва председателката. Е, тук имаме три пъти понеделник, вторник. Миналата година беше три пъти в е, вторник. Не мога да кажа. Ако, както желаете, ако желаете, може да се опитаме да изградим един такъв ритъм е, от понеделник и вторник или пък понеделник и четвъртък. Е, може да се опитаме, но нито секретарията, нито председателката имат влияние върху такъв един избор. Става дума за сътрудничество и с други комисии. Ще видите, че ако сте членове на други комисии, няма да знаете на кое заседание да присъствате. Най-добре е да дойдете на нашите заседания, естествено. Но аз самата също ще имам този проблем, затова имам четири заместник председател. Понякога човек трябва да отсъства. Още е, веднъж имаме въпрос от, госпожа, от колегата от Франция. Извинете, искам само да а, сигнализирам, че 11 ноември е, е дата, на която отбелязваме края на Първата световна война. Е, и мисля, че би трябвало, когато говорим за е, празничните дни, би трябвало да, на 11 ноември особено внимание да обърнем, защото края на Първата световна война е специално събитие във Франция. Ето, че имаме проблем, но наистина не може да уважим всички празници. Естествено, може да ги уважаваме, но не може според празниците да нагласиме нашите сесии, нашите заседания. А, става дума за това, че 20 годишнината от падането на Берлинската стена е, и това е една голяма годишнина. А, е, това, и това е хубав повод. Е, има и празници посветени на тъжни поводи, но а, така както виждам по вашите изражения, мисля, че сте на моето мнение. Госпожо, колега, имате думата. На немски ще говоря. Естествено, падането на Берлинската стена е нещо много важно. Сега зависи от перспективата. във всяка страна има подобни събития. Аз съм а, от Полша. Е, има всички ние, имаме различни национални празници от е, германска перспектива. Това е също много важно. Ние всички сме е, щастливи, че това събитие се случи, но трябва да следваме нашия ритъм. И това е труден дебат, кой от националните ни празници е поважен от други от другите, естествено знаят, че за теб това е предизвикателство, но може би трябва да си следваме календара. Sehr sibyllinische Aussage. Ich habe es nicht vorgeschlagen. Не съм предло... направила това предложение. Това, бе направено... това предложение бе направено от човек, който не е германец. Инвитарей, колеги, colleghi prima di discutere sull'11 novembre a guardare il calendario. Ди, да говорим за 11 ноември, искам да помоля колегите да видят календара. На 11 и 12 имаме мини-сесия, така че изобщо не може да се поставя въпроса. Така или иначе ще работим целия ден, както обичайно. Няма смисъл въобще да приказваме. Просто погледнете графика на парламента. Значи приключваме дискусията. Не мога да обещая, че ще променим нещо. Чрез избраните от вас координатори ще обсъдим нещата и ще видим дали някои заседания могат да бъдат променени или не, защото тази дискусия няма край. Някои неща са били хубави, някои не хубави, но не може да уважим всички празници. Е така, следващото ни заседание е в Брюксел на 2 и 3 септември. Така че ви ще се видим отново, отпочинали след отпуската с нови идеи за бъдещата ни работа. Желая ви хубава вакансия, починете си от, от изборната борба. Благодаря на преводачите за тяхната работа и се надявам, че всички вие ще ми помагате през следващата година виждане.